Госпожа Родригес за една минута. Тя... Благодаря. Ние сме против повторното използване на водите по принцип, но това предложение на Европейската комисия създава доста проблеми. Първо, е, Преработката на водите е в ръцете на частни оператори, така както каза и комисаря. Това е нова възможност е, за бизнес. Те ще се вълнуват от развитието на бизнеса си по-скоро, отколкото за нашето здраве. Подобна чувствителна дейност трябва да бъде в публичния е, сектор, в целият цикъл на използване на водите. От друга страна, няма да могат е, да се използват е, всички преработени води за всички видове култури, за унези води, които няма да се използват за дадени култури, а за други, как може да се гарантира, че няма да замърсят подпочвените води. Аз считам, че не можем да продължаваме с логиката да прикриваме всички наши отпадъци в селското стопанство. Всичко, което отива в земята, идва отново при нас под формата на храни, вода или въздух. За това трябва да се търсят други модели на развитие. Благодаря ви за зелените, господин Скрилец. Благодаря, госпожо председател. Комисар Вела, скъпи колеги, на първо място искам да благодаря на госпожа Бонафе за отличния доклад. Със съвместни усилия ни успяхме да постигнем един добър и балансиран доклад. Използването на водите се отразява на околната среда и чрез злоупотреби може да поставим под въпрос повторното използване на водите. Този доклад отчита проблемите. Климатът все повече влияе на околната среда. Това пък влияе на замеделието а това представлява огромен интерес с оглед на освояването на водите, особено в, на островите. Замърсяването на почвата, на земеделските земи, микропластмасите, всичките, и както и някои други дисруптори, са изключително важни, тъй като се откриват във водите. Докладът на госпожа Бонафе е важен, защото съдържа конкретни решения на големия проблем недостиг на водата и увеличаването на засушаванията в Европейския съюз. Това явление е свързано с климатичните промени и глобалното запотляне. Засяга много територии в Южна Европа, които са конфронтирани всяка година с кризи във водоснабдяването. Земеделските стопани са първите, които трябва да платят цената на тази крига, защото напоителните системи е, имат проблеми. И аз е, мисля, че трябва да се Популяризира добрите практики за повторно използване на водата. Трябва да бъдем много твърди и е, безкомпромисни по отношение на качеството на водата и съдържанието на микропластмаси и замърсители. Трябва да отговорим на това тройно изискване да се запазва европей... е, човешкото и е, животинското здраве и да гарантираме водоснабдяването с чиста вода. За една минута госпожа Мелан. Благодаря. Този регламент за повторно използване на водата за битови, съскостопански и промишлени нужди създава за нас проблеми. Има фейк нюз за Твърди се, че има засушаване в Европейския съюз. Няма обаче достатъчно структури за управление – този проекто доклад трябва да обхваща цялата верига на управление на водите от добиването им до крайното им използване. Непрекъснато се поставят под удари селските стопани, използват се повече изкуствени храни, има много политически, финансови спекулации, со 2 и други емисии са резултат от глобализацията. Благодаря, господин Лизе. Уважаеми колеги, по основателни причини ние имаме много строги правила за питейните води и аз мисля, че не за всички цели, за които е необходимо използване на вода, са необходими еднакво строги правила. Затова тук имаме възможност за повече гъвкавост. Недостигът на вода е тема, която засяга не само Южна Европа. Аз е, идвам от район, където има много валежи и е, има една такава поговорка, ако не искате да почернеете през лятото, отидете в Зауърланд. На немски язик това се римува. 8 милиона е, жители в моя регион е, се е, снабдяват с е, повторно използвани води, обаче това лято на практика язовирите бяха празни. Винаги е, при нас се твърди, че Недостигът на вода не е проблем, не са необходими толкова детайлирани правила, но нещата се променят и наблюдаваме климатични промени. И за това е, текстът, който е прият от комисията, е в правилната посока. Е, ЕНП иска да имаме директива, а не регламент, за да можем по-гъвко да отговорим на желанията на държавите членки. Обаче аз мисля, че е добре за поливните води да има строги правила, но не толкова строги, като за питейните води. Благодаря за всички, които работиха по доклада. ЕНП ще го подкрепи. Merci. Pour une minute, Madame Госпожа Шабо за една минута. Thank you. Благодаря ви. 10% din populația europeană și 17% din teritoriul 17% от територията на Съюза е засегната от проблема. Използването на водите е изключително важно. Ние се нуждаем от води за различни потребности производство на храни, за индустрията и прочие. Трябва да се намери европейско решение на проблемите. Тук говорим за повторно използване на битовите води. Необходимо е ефикасно използване на ресурсите, но все още не са достатъчно добре използвани тези възможности. Необходими са ясни правила. Предложението на Европейската комисия говори за и използвани повторно води в селското стопанство. Трябва да се говори за повторно използване на а, водите и в други сектори при максимално спазване на изискванията за безопасност. Благодаря за вниманието. Госпожа Еви за две минути. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Територията на Европейския съюз е изложена на затруднения с водоснабдяването поради изменението на климата. 2003 година имаше засушавания, които ни струваха 8,5 милиарда. Вреди за економиката, хората бяха засегнати и това се увеличава с 20%, като общите разходи са астрономически стотици милиарди евро. Както казаха колегите, това се случва в страните по Средиземноморието. Изправени сме пред критични ситуации. Изменението на климата засяга все повече хора дори и в Северна Европа. А това е един изключително ценен ресурс и трябва ефективно да го управляваме. Нашите водни ресурси следва да бъдат приоритет на всички равнища, поради това следва да предприемем мерки, да преминем към кръговата економика. Това е нещо много положително и водите следва да бъдат използвани като ресурс, който не бива да се разхищава в Европа. Нужни са ни минимални стандарти за повторно използване на водите и водите следва да бъдат и безопасни, за да не застрашаваме нашите а, посеви и почвата. А, има ендокринни дисруптори, които нямат място в а, почвата. Има киселини в а, а, водата, а ние следва да направим всичко възможно, за да ги елиминираме. Стандартите са необходими Необходимо е да насърчаваме биоразнообразието и повторно да използваме пречистените води. И в заключение искам да спомена и токсичните вещества, които могат да се окажат в водите. Тези токсични вещества не бива да се отлагат в почвата. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за това е изключително важно предложение за регламент. Следва да освояваме водите по разумен начин. Благодаря, господин Лачини. Благодаря, госпожо председател. Ние трябва да се грижим за здравето на хората и да оставим на бъдещите поколения чиста околна среда. Тук са необходими дългосрочни, добре балансирани решения, а не прости решения за неща, които може би и изобщо не попадат в компетенциите на Европейския съюз. Повторното използване на водите може би не е панацея, но правилна стъпка в правилната посока. 6,6 милиарда кубически метра годишно се използват за напояване. Това е добре. Е, селското стопанство е важно в Италия и като цяло за Европа, но това не трябва да води до големи разходи за земеделските стопани. Трябва да се действа превентивно, необходими са общи норми при повторното използване на водите за всички държави, като трябва да се гарантира и безопасността на гражданите. Повторното използване на водите трябва да намери по-широко разпространение. Госпожа Делай за една минута. Благодаря. Що се отнася до кръвдвата економика, считаме този доклад за особено важен. Искам да благодаря на докладчика Бонафе, както и за останалите колеги. Трябва да има прозрачност на отговорностите. Научно-изследователската и развойна дейност трябва да се отчита. Искам да спомена нещо важно. Не трябва по никакъв начин да се засяга безопасността на храните чрез повторно използване на води. Ние трябва да използваме рационално преработените битови води, но трябва да не се поставят под риск гражданите по цялата хранителна верига. За мен ключово е да има сигурност, да има информация за ползвателите и благодаря, че този аспект беше взет предвид. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Вайон има думата. Моля ви да говорите по-бавно. Благодаря. От 2008 година на сам Европейският парламент защитава тезата, че е необходимо да се справим с този проблем. Освен кръговата економика, ние трябва да обърнем внимание и на тази тема. Водните ресурси са от ключово значение за комисията и повторното използване на преработените води за напояване трябва да са съобразени и с опазване здравето на хората и животните. Не би трябвало използването на тези води да променя водната маса, или да застрашава биоразнообразието. Компетентните органи и крайните потребители следва да работят заедно, за да има гаранции, че това ще бъде постигнато. Нужни са ни нови механизми, нова инфраструктура. Благодаря. Благодаря, господин Мариас. Е, тайна е тук. Господин Кели. Е, while water itself is cyclical in its formation, Водата пада от небето, влива се в морето, но тя не е безкраен източник. И всъщност в моята собствена страна, която е известна с а, големите си валежи, в някои части трябваше да има режим на водата. 50% от а, водите всъщност а, са засегнати от течове. Така че използването на водата е много уместно предложение. Благодаря на Симона Мариана, Анжелик. Спомената беше кръговата економика и всъщност използването на водите е част от тази кръгова економика. И е много важно, когато е възможно, да можем повторно да използваме преречистените води за напояване. Това е нещо, което е важно за нас и трябва да се погрижим за водите. Ще гласуваме за това продължение. Благодаря. Господин Вала, приключихме процедурата на спонтанни изказвания. Господин Вала има думата. You, Благодаря, госпожа председател. Искам да поздравя докладчика Бонафе за успешното изготвяне на доклада. Също приветствам идеите, които бяха изложени от членовете на парламента. Комисията внимателно следи дискусията и ще разгледа подробно предложенията, направени от Европейския парламент в светлината на следващите стъпки от законодателната процедура. Но бих искал да кажа две-три неща относно замърсените почви. Ние имаме директива за нитратите за защита на почвите и комисията следи изпълнението на тази директива много строго. За мен е, е трудно да разбера колко лоши са селскостопанските практики, които нарушават ресурсите, от които зависи едно устойчиво земеделие. Понякога ние подценяваме проблема твърдейки, че Европейският съюз е изправен пред недостиг на води. Цялата планета има този проблем, което изисква предприемането на действия сега, още по-бързо. Що се отнася до обхвата на този законодателен акт, дали да се ограничи само до използването на тези води за напояване в селското стопанство, трябва да подчертая, че тези води се използват действително най-много за напояване в световен мащаб. но има огромен потенциал и в Европейския съюз и недостатъчно се използва към момента. Комисията е съгласна, че може да се използват преработени води и за други цели, но в това предложение не се изключва възможността държавите членки да използват рециклирани води и за други цели. Ние сме убедени, че споразумение по новите правила може да бъде постигнато и че скоро ще може да приключим законодателната процедура по това важно досие. След като бъде прият този нов инструмент, ще подобри използването на водите и ще засили потенциала на тази практика, което ще се отрази благоприятно на водоснабдяването и на нивото на подпочвените води, което е важно и за селското стопанство и за промишлеността. Комисията очаква предстоящите преговори и е готова да подпомогне с законодателите в тези усилия. Отново искам да благодаря за вашата ангажираност с това досие. Благодаря за вниманието. Какво става? Euh, Госпожо председател, аз искам само да припомня на господин Вела, да отговори на въпроса кога ще бъде готова директивата за замърсените почви, защото вчера той не ми отговори. Това е друга тема, но тъй като той е тук, аз бих искала да получа отговор. Ще ви дам думата, господине, след една минута. Сега ще дам думата на госпожа Грапини. Това, което ви предлагам, тази тема е приключена като дебат. Вие можете да изпратите вашия въпрос писменно. Всъщност, господин Вела, ако приемете отговор на въпроса на госпожа Сендер, добре, иначе ще дам думата след това на госпожа Бонафе. Господин Вела, желаете ли да отговорите на въпроса на госпожа Аяла Сендер? Да. Четам, че колегата има право има желание да се стигне до предложение. Обсъждаме подобни възможности, но за съжаление не сме приключили. Аз обещах, че ще се опитам отново, но вие имате пълно право. Госпожа Бонафе. Можете да приключите. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изкажа най-сърдечна благодарност на господин комисара за това, което той днес изложи по тази тема, а също така и за всичко, което е докладвал по време на своя мандат. Благодаря и на колегите, които взеха участие не само в работата през последните седмици, но и в днешния дебат. Наистина, това е много широка подкрепа за темата, която обсъждаме в момента. Водата е ценен ресурс и ние не можем да си позволим да разхищаваме дори един кубически метър вода. Кръговата економика, нашия модел за развитие в Европа, трябва да обхване и водните ресурси. Принципите на кръговата економика гласят, че първо трябва да се реализират економии на водни ресурси, но и повторно използване в селското стопанство, в битови сфери, като например почистване на улиците, но също така и в промишлеността. Разбира се, винаги при спазване на критериите за човешкото здраве. Наблюдаваме климатични промени и ако не действаме решително, може да се появят огромни проблеми за нашата економика. Затова ефективното използване на водните ресурси е много важно при спазване на строги норми и критерии. Това изисква и съответни инвестиции. Благодаря. Благодаря. Е, този доклад е, ще се гласува сега, е, след малко. Сега прекъсвам заседанието. Следва гласуване. Uh, Колеги, моля ви, заемете местата си, за да започнем с гласуването. take your seats. We start. Моля ви, колеги, ще започваме работа. So, colleagues, uh, the first... Колеги, най-напред ние ще гласуваме за споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кот Дивуар. Доклада на колегата Ферейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. На второ място гласуваме доклада пак на колегата Ферейра. Резолюция по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. След това споразумението между ЕСА и Марокко. Най-напред искане от колегата Марсилеси относно резолюцията. 30 секунди имате, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Human Rights Watch казва, че ще е, гласуваме споразумение в областта на рибанството между ЕСА и Марокко, което нарушава международното право. Като евродепутати ние не сме над законите. Трябва да поискаме становището на Съда на Европейския съюз, защото ние грижа за международното право и за човешките права. За това трябва да поискаме първо становището на съдебния орган на Европейския съюз. Благодаря ви. Сега можем да продължим с гласуването. Гласувам резолюцията за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим електронна проверка, разбира се. Моля да гласувате. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Next week. На следващото място гласуваме споразумение за партньорство в областта на устойчивото, устойчивото рибарство между ЕСЕ и Марокко. Колегата Кадек, начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Гласуваме и доклада на колегата Миколай споразумение за предотвратяване на а, нерегламентирания риболов в Арктически океан. Край на гласуването. Приема се. На следващо място доклада на колегата Родригес Пиньеро, споразумение за економическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕСА и Мексико по присъединяването на Харватия по именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. По-нататък докладът на колегата Сала Франка и изменение от е, комисията. Гласуваме блоково. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И изменение 45, че поименно гласуване. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46D по именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. По-нататък изменение 37 и 38 на комисията за, против, въздържали се. Приема се. След това по именно гласуване по предложението на комисията. Начало. Край. Приема се. И сега Европейския парламент приключи с първо четене. И продължаваме с друг доклад на колегата Кадек за многогодишния план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и видовете риболов. Изменение 99-то по именно гласуване. Начало. Край. Приема се. Съвместно становище, изменение 100 от комисията. За, против, въздържали се, приема се. Което означава, че Европейския парламент е приключил с първо четене. След това имаме доклад на колегата Гърдини за механизма за гражданска защита, изменение 79-то, начало на поименното гласуване. Край на гласуването. Приема се. Съвместно становище, изменение 80-то за, против, въздържали се, прието и така Европейския парламент е приключил с първо четене. Продължаваме с доклада на колегата Бонафе за минималните изисквания за повторното използване на водите. Най-напред изменение от комисията, която отговаря за това, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, прието. Изменение 133 за, против, въздържали се, електронно гласуване. Заповядайте. Начало. Край на гласуването. Прието. Следва изменение 135 за. Против. Въздържали си? Отхвърля се. Имаме изменение 90-то. Ако желаете, ще гласуваме електронно 135-то изменение. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 90-то. Начало. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 134 то за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме предложението на комисията по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. И с това приключихме с първо четене. Сега е първия доклад от Данте. Одобрение на наблюдението на пазара. Изменение четвърто. Край на гласуването. Прието. И отново Европейският парламент приключи с първо четене. Вторият доклад от колегата Данти програма за единния пазар. Преди самото гласуване ще дам думата на господин Данти за две минути най-много. Благодаря. Благодаря госпожо председател, уважаеми колеги. Става дума за 6 програми, които са част от общата програма за вътрешния пазар и се предвиждат ресурси за укрепване на вътрешния пазар. Става дума за финансови средства за а, програмата от 21 до 26 година и конкурентоспособността на индустрията, най-вече на малките и средни предприятия и на микропредприятията. Трябва да се е, укрепи е, продоволствената верига и освен това трябва да се създаде рамка за финансиране на европейските статистики. Тук ние предвиждаме амбициозни позиции, искаме да се увеличат финансовите ресурси до 6 милиарда общо, 3 милиарда за програмата Косме за малките и средни предприятия, които всъщност са гръбнака на европейската економика. Съществуват и специфични ресурси за укрепване на надзора на пазара, безопасността на продуктите, като тук в частност става дума за пласмента на онлайн продукти. Освен това, изпълнението на програмата ще повиши ролята на контрола и надзора от страна на Европейския парламент. С този текст парламентът заема ясна и амбициозна позиция за една добре работеща европейска система в полза на европейските граждани. Надяваме се, че и съветът ще ни последва. Благодаря. Uh, Благодаря. Ще гласуваме на предложението за отхвърляне на предложението на комисията 150-то изменение за, против, въздържали се, предложението за отхвърляне на предложението отпада. Проект на законодателен акт. Имаме блоково гласуване на измененията от комисията за, против, въздържали се, приема се. Изменения от комисията, изменение 25 в две части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието с огромно мнозинство. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Прието. Поименно гласуване. Изменение 154. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 155 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 158 Д. Поименно гласуване начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо от комисията. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 152. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 153. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменението на комисията, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега Европейския парламент приключи с първо четене. И сега ще гласуваме доклада на колегата Мартус Шело. Гласуваме измененията на комисията блоко. Против. Въздържали се. Приемат се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме предложението на комисията по именно гласуване. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. We come Сега ще гласуваме резолюцията за интегрирането на ромите. Гласуваме първоначалния текст, параграф 2 в две части. За първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, 6 точка, първоначален текст, кой е за, против,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 Трети параграф, след четвърта точка, бих искал да дам думата на Кораца Билт да направи устно изменение. Имате думата. Съжалявам, колеги. Като координатор на Европейския парламент по правата на жените искам да посочи жените, децата да се читат като приоритет, когато се програмират и прилагат стратегията за интегриране на ромите. Да се подчертае необходимостта от равноправен достъп на ромските деца до всички права. Благодаря ви. Имате ли някакви възражения срещу това устно изменение? Изглежда няма. Гласуваме устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега съображение Б, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към доклада на колегата Руис относно прилагане на разпоредбите на договора относно гражданството на Европейския съюз. Четвърто изменение по именно гласуване начало. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 6. Първоначален текст по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст по именно гласуване, параграф 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст на 26 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 30 параграф в две части на първоначалния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, параграф 30, втора част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 38, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 39, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 42, първоначален текст в две части. Първа част. Кой е за? Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 46, първоначален текст в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част на параграф 46 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Първо изменение в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 49 параграф, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение Д. Трето изменение. Кой е за? Против?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 Прекратете гласуването.